до 11 вечерта. Дневният ред е публикуван и можете да го намерите на сайта на Европейския парламент. Благодаря ви, дами и господа, благодаря господин комисар, благодаря на администрацията и на преводачите. Лека нощ!